Благодаря ви. С това приключваме едноминутните изказвания. Компетентните органи от Харватия ме помолиха да отпадна имунитета на господин Иван Яковчич. Съгласно член 9, параграф 1, това искане е изпратено на